Няма забележки. Смятаме, че протоколът е прият. Писмена декларация 71.9 от Елизабет Лин, госпожа рока, Лидинага, Геринга. е събрала подписи от повече от половината депутати и декларацията ще бъде отправена на адресатите и ще бъде публикувана заедно с текстовете прияти на това заседание. Имената на подписалите ще бъдат включени в протокола за заседанието. Госпожо Лин, искате ли, искате ли думата? Благодаря. Само бих искала да благодаря на всички, които подписаха писмената декларация 71 за а, ракът на гърдата. Знаете, че става дума за жените между 35 и 59 години в Европейския съюз. Искаме страните членки да създадат програми за профилактични прегледи в всички страни е, надявам се, че подписването на тази декларация ще бъде още една крачка, за да може в целият Европейския съюз да се предприеме необходимото, за да се е, за предотвратяване на последиците от рака на гърдата. Благодаря, госпожо Лин, благодаря на всички, които са подписали декларацията. На 17 декември беше внесено предложение да се свали имунитетът на господин Мигалски.